и в редица предложения колегите настояват за по-сериозна роля на Европейския парламент по време на цялата процедура на проверка. Като цяло всички предложения и по-специално предложение на колегите Макова и Кърхоп перифеч de avaliação. Наблягат на два други критерия, които да се прилагат при оценката. Независимостта и бързото действие на съдебните органи и борбата срещу организираната престъпност. Аз съм напълно съгласен с тези два критерия и с загрижеността от тези явления. Въпросът е обаче дали е възможно да добавяме нови критерии към шенгенските достижения в рамките на тази инициатива. Мнението на правната служба е, е че това не е възможно. Следователно, трябва да се намери някаква друга възможност. Да се умножат критериите за Шенген за да може да се отговори на някои проблеми с строгото условие това да не измества вече съществуващите шенгенски критерии, защото ние нямаме право да изм... изменяме шенгенските достижения. Затова трябва и намерихме компромис между предложенията Маковей, Попи Къркхолп, оставайки в същата правна рамка. Инициативите, които ще се обсъждат в бъдеще за изменение на шенгенските достижения, ще позволят да се обсъди възможността да се разширят шенгенските критерии. Има няколко предложения на колежката Моника Маковей за ролята на Европол. По мое лично мнение и по-специално, що се отнася до риска, смятам, че това предложение може да се приеме. Би могло да се промени формулировката на текста. Целта е да се отговори на необходимостта за, от борба срещу трафика на наркотици, на оръжия и организираната престъпност. Колежката Латворд отсъства. но искам да кажа, че съм взел доста изменения от Ирландия и Великобритания, които частично искат да участват в Шенгенската инициатива. Няма проблем да се приемат измененията, предложени от колегите Маринес Коенчо и Делчева, Папа Николао, Кинга и Скот. Що се отнася до предложенията на Северната и Обединената левица, бих искал да имам допълнителни разговори, за да могат те да бъдат леко променени. Имам и известни съмнения по отношение, на, по отношение на предложението на колегата Ламбринидис. Надявам се, госпожо председател, да, да помолите председателя Лопес Агилар да предвиди допитване до правната служба на Европейския парламент, за да може да чуем становището и, и нейното становище по отношение на правното основание. Защото ми се случва в момента двете правни служби, тази на комисията и тази на парламента, воюват тази на комисията твърди, че правното основание, на което се позовават е, е точното, но има и друго положение, друга позиция, за която говорих на предишното ни заседание. И то е, е, това е позицията на някои държави членки, които настояват да се позове на друго правно основание. Точно за това бих искал да чуем мнението и на правната служба на Европейския парламент, за да се види дали е, най-точното мнение на е, правната служба на комисията е, или е, е това на, на съвета. Има противоречия. Благодаря ви. Благодаря, Карлос. Виждам, че има все повече и повече въпроси, които имат нужда от разяснение от правната служба. А сега госпожа Оса от председателството. Имате думата. A magyar elnökség szeretné tájékoztatni a parlamenti bizottságot a tanácsban zajló Sorry, Mrs. President, I have no translation in Portuguese. Does we have translation? Uh, I'm, being, I'm being told by the Portuguese uh, uh, translation they the have no... Translations were... Казаха ни, че няма превод на повечето от езиците. Remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen elnök asszonynak a szót. Благодаря. Проблемът с превода беше решен. Добре. Благодаря. Искам да кажа каква е позицията на съвета. Относно настоящата ситуация, досието е много, много сериозно и трябва да оценим всъщност Шенген. Унгарското председателство превърна това в свой приоритет. И съгласни сме с господин Коелио, че има нужда от повече санкции за тези, които не спазват или не прилагат правилно Шенгенското споразумение. Комисията трябва да има по-силна роля, никой не може да го отрече. Бихме искали обаче по-добри процедури за да се е, запълнят празнините. Има добро сътрудничество между съвета и държавите членки, а също и комисията. Искам също да успокоя е, членовете на комисията, че ние следваме процедурата за правенето ните страни на проблема. Съвета със сигурност ще има нужда от ангажираността на парламента. В съвета по-голямата част от държавите членки имат вече ясна позиция и подкрепата от правната служба. Но установяваме, че понякога спазването на Шенген не е, следва точно правния текст. И председателството смята, че няма нужда да продължаваме да дискутираме подробно това предложение, защото резултатите в крайна сметка ще зависят до голяма степен и от политическия дебат в съвета. Трябва да се предприемат различни стъпки, но те могат да бъдат предприяти и решението за тях може да бъде взето едва след като се приключи политическия дебат. Ясно е, че системата за оценка трябва да бъде подсилена и съответно ще има допълнителни решения. Благодаря, казва председателката, а сега остана на комисията Моника Мосхамер. Благодаря. Много, много интересни идеи в измененията. Аз лично ще направя едно общо изказване за различните изменения. Има също така, например, изменения за техническата адаптация и други. И, и също за това как да имаме един по-добре функциониращ екип експерти, и трябва да вървим в тази насока. Що се отнася до участието на други европейски органи, докладчикът вече спомена Европол, със сигурност има а, такова правило, да е отразено в документа и ние трябва също така да водим една оценка. И тя да се осъществява заедно с Европейския надзорен орган. Можете да видите детайлите в текста. Има няколко изменения, които говорят за по-задълбочено участие в среда на Европейския парламент. И как да бъде уведомяван парламента, как целият процес да бъде прозрачен за парламента. Не съм сигурна дали ще искате да следите наистина толкова отблизо Шенген, с всичките детайли, например всички въпросници, които се изпращат, с всичките отговори, които се получават. Защото когато ми казвате ам, всекидневната комуникация по Шенген, най-вероятно това означава да ви стоварим досиетата за всички тия конкретни данни. Ние също така работим и по политическите насоки, и евентуално санкциите, които ще се въведат. Имаше едно комюнике на комисията от 4 май, е, когато стана ясно, че при някои конкретни случаи има вероятност да се въведе а, граничен контрол. Тази тема беше разисквана в а, съвета и на първата и втората част от нашите правомощия господин Коелю каза, че не трябва да създаваме двойни стандарти. Ние също така, мислим и за възможностите, как, които можем, с които можем да регулираме по-добре отделните части. Но ще предстоят допълнителни дискусии. А що се отнася до разширяването на приложното поле, присъединявам се към коментарите на докладчика. Трябва да бъдем много внимателни относно коя е основата ни за оценка? Шенгенското споразумение или приложението на Шенгенското споразумение? Винаги трябва много внимателно да решим кои критерии ще прилагаме. Така че очакваме да имаме допълнителна дискусия. И накрая, що се отнася до Обединеното кралство Ирландия, вече обясних на предишното заседание, че изключването или непокриването им системата се дължи на е, избор от, от правно естество. Но така или иначе, не се тревожете, те няма да избягат от оценката. И трябва да видим как ще се справим с тази задача. Благодаря. Благодаря. А сега откривам дебата. В списъка имам 5 души, които желаят да вземат думата. Господин Енджо, госпожа Данока, Бебер, Неделчева и Маковей. Да, а и вие искате. Добре, писвам ви. Господин Енджо. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, nu pot să nu remarc încă o dată profesionalismul de care dă Благодаря ви. Искам да направя а, един коментар. А, нашия колега Коело е голям професионалист и освен това смятам, че и измененията, които бяха внесени, са изключително качествени и много допринасят за подобряване на системата за оценка. И тук искам да се спра на някои важни аспекти на текст. На първо място прозрачността. Предвид отрицателния опит от миналото, можем да кажем, че прозрачността и участието на Европейския парламент на всички етапи на оценката са безспорен приоритет. И благодарение на внесените изменения, ние успяхме да осъществим напредък в това отношение. Сега остава да видим дали съветът ще приеме тези предложения, отнасящи се до прозрачността. Що се отнася до Европейската агенция и отношенията с парламента по време на организираните е, посещения, мисля, че можем да подкрепим тази е, идея. Тук става въпрос за отношения с Европол, Фронтекс и другите агенции. Предвид вече натрупания опит, бих се присъединил към Карлос и други колеги от комисията в мнението, че е добре Европейския парламент да бъде привлечен за участие в тези посещения, например при пътувания в България. Знам, че има рискове. Някои бяха внесени някои изменения, които са по-спорни, но които се отнасят именно до разглеждането на рисковете. Според мене, риска се оценява единствено от Фронтекс. Но това би могло да се прави и от Агенцията за основни права или Европейския надзорен орган за защита на данните. Защото има различни видове риск, но има риска, има риск при оценката на риска да стане объркване, когато това се правят различни агенции. Тук се въвеждат и някои нови понятия, говори се за поддържащи мерки, за взаимно доверие. Разбира се, взаимното доверие между държавите членки е един от основните принципи в, е, в Европейския съюз и особено в Шенгенското пространство. Но смятам, че съществува риск от объркване, ако се въведат новите мерки за подкрепа или поддръжка по отношение на критериите за оценка. Вече съществуват конкретни норми, стандарти на оценка на организираната престъпност в общностното право, би могло да се въведат и допълнителни критерии. Това е вярно, но аз лично смятам, че текста няма да стане по-добър от това. Ако се въведат допълнителни мерки, те ще трябва да бъдат много точно определени и то възоснова на ясни, прозрачни и обективни критерии. изменение, внесено от Карлос Коелю, ясно се позовава на Румъния и България. В този случай отново се използват двойни стандарти и ще трябва да се стигне до компромис, за да не се цитират конкретно две държави. По отношение на режима на санкции, смятам, че всички ще се съгласите, че един от основните, да не кажа основният приоритет са мерките за подкрепа на държавите членки, които са изправени пред сериозни проблеми. Ако тези проблеми продължат да съществуват, ще трябва да се въведе един постепенен режим на санкции и дори да се предвиди контрол на границите. Мисля, че трябва много внимателно да следим какво е, става и как ще се е, определи максималното наказание, максималната санкция. Може да се предвидят изключения, но всяко едно от тях трябва да бъде точно определено. Всички случаи на дерогация при прилагането на е, общностните достижения. Защото крайна сметка основната цел защитата на шенгенското пространство. Следващия оратор, госпожа Данока. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Койлю, Не само за този доклад, но и за позицията му по време на преговорите с съвета и за това, че защитаваше страната на парламента и правото ни да участваме като пълноправни членове в изготвянето на доклада. Какво мога да кажа тук? Подкрепям идеите на докладчика, две основни идеи. Съгласни сме, че трябва да има една и съща система за оценка, както преди, така и след присъединяване към Шенген. Трябва да се, също така да се постави повече акцента на защита на личните данни. Разбира се, има и технически изменения. Що се отнася до другите изменения, Можем да подкрепим повечето от тях, но имаме нужда от разясняване. Първо, кой трябва да участва в различните посещения за проверка на контрол на границите. Дали трябва да има само представители на комисията или също и експерти, назначени от държавите членки. Разбира се, има нужда да участват и държавите членки, защото все пак Шенген се базира на взаимно доверие. Но пък как да гарантираме поверителността на тези визити, за да бъдат те наистина ефективни? Вторият ми въпрос. Критерии, които не са абсолютно тясно свързани с Шенген, например корупция, реформа в правната система, организирана престъпност, дали те ще бъдат взимани предвид при отделните оценки? След това, което видяхме с България и Румъния, установихме, че някои държави членки всъщност използват и тези елементи като критерии. Разбираме, загрижеността на въпросните държави членки относно ситуацията по външните граници, но все пак трябва да имаме ясен механизъм за оценка на всеки нов критерий, който се въвежда. Следващата ми забележка. Дали да се въвеждат подобни проверки на вътрешните граници трябва ли съответно, ако такова се въведе, то да бъде санкционирано като нарушение на Шенгенското споразумение? Отново имаме нужда от прозрачна система. Трябва да се даде много ясна причина и аргумент за подобно въвеждане на проверки на вътрешните граници. Какви, какви процедури ще се използват за въвеждане на подобни, на подобни проверки и какви процедури ще се въвеждат после при премахването на тези проверки? И накрая едно по-общо изказване. Ние, групата на зелените, смятаме, че само една реална заплаха трябва да бъде аргумент за въвеждане на проверка по вътрешните граници. Но тази заплаха не трябва да бъде просто хипотетична, тя трябва да е реална. А това, че сега е имало по-голям брой иммигранти или а, търсещи убежище, това е само хипотетично извинение, не истинска заплаха. Трябва да има нещо свързано с престъпност или нещо много по-конкретно. Така че надявам се, че за близко бъдеще нашия докладчик ще представи нови компромисни изменения и ще вземе предвид нашите желания и е, критики. И очакваме още такова успешно сътрудничество за да можем да получим още повече, още по-силен мандат в преговорите с съвета. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Рената Вебер. Благодаря, господин, госпожо председател. Ам... Госпожа Сара Лътфорд трябваше да се върне в Лондон. И аз ще кажа няколко думи, както от нейно лице, така и това, което аз мисля. Изправени съм преди много интересен момент. Това е както китайската поговорка. Пожелавам ти да преживееш интересни неща, но всъщност това е много опасно. Това е нож две острията. Така че радвам се, че докладчика тук е господин Коелио. Аз му вярвам Вярвам на метода му, по който той води и преговорите и смятам, че с него сме на прав път. И се намираме в един момент, в който ние трябва да запазим Шенген, защото Шенген е изключително постижение на Европейския съюз, както за бизнеса, така и за гражданите в Европейския съюз. И не трябва да осложняваме Шенген с нашите страхове, които всъщност размиват същността на Шенгенското споразумение. С този механизъм за оценка ние просто искаме да постигнем напредък, който обаче запазва вече постигнатото. Ние не трябва да търсим друг механизъм, Силно се надявам, че комисията няма да представя допълнителни механизми. Ние тук по, в парламента работим по оценката, този механизъм за оценка. То, и по контрола на границите. И това, според мен, трябва да бъде достатъчно. Що се отнася до измененията представени от много от колегите. Тук вече говоря от мое име, не от Сара, името на Сара. По време на самите преговори за компромисните изменения, може би се получи малка промяна, но така или иначе същността на измененията беше запазена било то изменения свързани с механизъм за проверка на правната система или корупцията. Но не бива да говорим за специфична държава, това е много важно. И само така ще останем справедливи. И от друга страна, как ще оценяваме Голям брой изменения също смятат, че трябва да, да си сътрудничим с други институции, например Европол. Първо да попитам, как мислите да се сътрудничим с тях? Защото, според нас, първоначалния текст на комисията, т.е. че ще подканим Евроюст, Европол и други компетентни органи да посочат лица от тях, които да участват в проверките. Мисля, че това вече е достатъчно. Нямаме нужда от допълнителен механизъм, защото само ще осложним бюрократичната тежест. А това, което наистина искаме, е да имаме един ефикасен и простичък механизъм, който да действа и да показва, че ние наистина вършим на практика това, което сме си написали на хартия. И да направим Шенгенското споразумение дори още по-ефективно спрямо сега. За останалите изменения ще преговаряме с другите докладчици в сянка. Благодаря, Рената. Карлос, виждате ли, всички сме съгласни с Рената. И Рената също, вие наистина вършите великолепна работа. Госпожа Неделчева. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да започна с това да благодаря на докладчика господин Коелю за неговия пореден, добре аргументиран доклад. Както всички се убедихме, дискусията за прилагане на достиженията на правото от Шенген идва в точното време, за да защити един от най-големите успехи на Европейски съюз, а именно свободата на движение. Предложенията в доклада много ясно показват заявката, която ние даваме за това като представители на Европейски парламент, че няма да отстъпим от постигнатото от Шенген и че сме за повече свободно движение в Европа, а не по-малко. От тук и моята пълна подкрепа за по-засилената роля на Европейски парламент, който ще бъде допълнителна гаранция за прозрачност на целия процес, а оттам и за по-високо доверие от страна на гражданите. Чрез комбинацията от мерки, които да помагат на държавите членки, срещащи трудности при прилагане на правото от Шенген и възможността за евентуални санкции, се подчертава и както общият европейски подход, така и задълженията, които всяка държава от Шенген носи и ще носи. Бих искала да привлека вниманието към три основни момента и аспекти и се радвам, че в казаното от комисията и от докладчика господин Коелю срещаме по-скоро подкрепа. Става дума за трите момента, които отбелязват посещенията и проверките – преди, по време и след. Преди проверките на място бих искала да привлека вниманието към следното. Задължение за всяка държава членка трябва да означава и еднакви стандарти и равно третиране за всички анализа на риска по границите от Frontex, на базата на който ще бъдат извършвани проверките на място, трябва също така да бъде безпристрастен. Ето защо смятам, че препоръките за оценки на място трябва да се базират на реални рискове, например известни точки, през които влизат нелегални иммигранти, а не на хипотетични предположения. Смятам, че това е нещо, което е много конкретно и, и би могло наистина да допринесе за по-голямата легитимност на актуализацията, която правим в момента на шенгенския механизъм. Що се отнася до втория момент по време на проверките, вече беше казано и от другите колеги, участието на релевантните европейски агенции в проверките на място трябва да бъде много добре дефинирано. Това на практика означава ясен списък с агенциите Frontex, Европол и Евроюст – които могат да участват в, експертите, е, в екипите от експерти, но също така трябва да имаме яснота за техния мандат. От една страна, така ще се избегне дублирането на усилия и ресурси, а от друга ще се разсеят съмненията за поставяне на допълнителни условия към, към определени държави. Що се отнася до третият момент след проверките, считам, че плановете за действие, които държавите членки трябва да представят в отговор на доклада на комисията след проверката, трябва да бъдат координирани. Щом докладът на комисията може да засяга повече от една държава членка и да оценява общия граничен регион на няколко държави, редно е плановете за действие на различните държави също да бъдат координирани. Това ще гарантира по-ефективно адресиране на слабости, които са установени в общият за няколко страни доклад. Бих искала накрая да задам няколко въпроса, които основно се отнасят към поправката, внесена от нашия докладчик 87. По отношение на, на санкциите и в частност възможността за временно повторно въвеждане на контрол по вътрешните граници, пълно или частично, бих желала да помоля докладчика за допълнително разяснение. Какво точно би представлявало частично повторно въвеждане на контрол по вътрешните граници? Как точно ще се решава кога са на лице извънредни обстоятелства – и следователно е нужно подобно временно въвеждане на граничен контрол? И накрая, как можем да гарантираме, че максималният срок от 6 месеца, който докладчика предвижда за временно повторно въвеждане на контрол по вътрешните граници, няма да бъде подновяван? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Неделчева. Моника Макова има думата. Благодаря госпожо председател. Благодаря на Карлос за доклада. Направих няколко изменения, свързани с борбата с организираната престъпност и корупцията. Искам да направя няколко забележки тук. Всички знаем, че взаимното доверие е в сърцето на Европейския съюз – това засяга директно и Шенген. Второ, доверие и корупция са тясно свързани. Такъв е случай в други държави. И никой не може да каже, че в неговата държава няма абсолютно никаква корупция. Няма нужда да се позоваваме само на някои държави. И когато говорим за цифрите, те са ясни. Не бива да говорим за една, две или три страни. Искам също така да кажа, че вярвам, че това е позицията не само на румънските граждани. Не го казвам, защото аз съм румънка, но защото, но, че това е позицията на европейските граждани, а именно за взаимното доверие в Шенгенската област. Комисията прие едно комюнике за борба с корупцията и тогава за първи път се из... показа една политика на европейско ниво за борба с корупцията, което от своя страна пък показа, че корупцията е общо европейски проблем. И ако разгледате това комюнике на Комисията за борба с корупцията, ще видите, че цената за борба с корупцията на европейско ниво за година излиза от на около 100 милиарда евро. Така че, виждате, такава корупция съществува навсякъде. И накрая искам да се позова на член 83 от договора, който определя корупцията като едно от най-сериозните престъпления – и че Европейския съюз трябва да има правно задължителни мерки за борба с корупцията. Искам също така да кажа, че направих изменение към съображение 1 от преамбюла. Там се казва, че взаимното доверие е в сърцето на шенгенската система и относно сътрудничеството в правни и криминални области. Това също засяга и борбата с корупцията и организираната престъпност, така както е по а, член 83, където се говори за трансгранични престъпления. Сега господин Илчев. Благодаря, госпожо председател. Аз искам, може би, изненадващо за някои колеги да припомня какъв беше случая в с Албания в навечерието на визовата либерализация – Имаше панически прогнози как почти цялото население на тази държава ще се премести в Европа. Слава Богу, това не стана. И въпреки, че в тази държава продължава да има тежък вътрешно-политически проблем, ние вчера разговаряхме с делегацията от Албания и това е така наистина, населението на Албания не се пресели в държавите членки. Там просто хората се радват на едно относително устойчиво економическо развитие и паниката как ще настъпи срив в Европейския съюз в резултат на безкритично освобождаване от визов режим на някои държави от Западните Балкани се оказа неоснователна. Във връзка с развитието през последните месеци, във връзка с Шенген, ние много често изпадахме в подобно паническо състояние. И аз мисля, че ако господин Коелю беше поздравяван до сега по много поводи, но главно свързани с съдържанието на неговата работа. Той трябва един ден да бъде поздравен и вероятно ще бъде и награден за това, че се оказва защитник на здравия разум, защитник на хладнокръвието. Разбира се, че няма да настъпи никаква катастрофална ситуация след приемането на България и на Румъния в шенгенското пространство за свободно придвижване. Още повече, че през последните месеци наистина се набелязаха мерки, които без съмнение ще бъдат много ефективни и полезни. Аз не споделям идеята, че Европейския парламент трябва да се информира от съвета, от комисията, от трите структури Frontex, Евроюст и Европол по-дозирано, по-умерено или по-скромно. Напротив, Европейският парламент трябва да се информира пълноценно, мащабно и дори образно казано по всяко време на денонощието. В противен случай са неизбежни спекулации, които ще навредят на целия съюз. Например, в доклада на Европол, последния, ние четем удивително интересни констатации и за Румъния, и за България, но много малко от тях са подплатени с факти. Фактите, доказателствата, изследванията – вероятно съществуват, но те не винаги са в докладите на тези три организации. Така, например, един голям черноморски град е обявен за новата врата, през която преминава латиноамериканската кока към Европа. И не се обяснява кога е настъпило това изменение в статута на този град. Дали той влиза в триъгълника на два други съседни града, които са разположени на територията на Румъния и Украина – кои са протагонистите на тези престъпни дейности. Просто един етикет, една квалификация, който събужда и тревога, но в същото време и гняв. И аз затова смятам, че от една страна Европейския парламент трябва да бъде много прецизно, много детайлно информиран и от друга страна той да отвори своите сетива към всички тези, които се занимават с шенгенската проблематика и да се вгледа в техните собствени действия – много често докладите на Евроюст, на Европол и на Фронтекс са написани на един професионален език, бих казал дори на един професионален жаргон и не е трудно да се открие зад стила на тези доклади една съсловна психология. А ние знаем, че когато нещата стигнат до съсловната психология, то някои действащи лица са силно изкушени избирателно да демонстрират или солидарност със своите колеги от другите страни, или разочарование от тях. Как, например, да се обясним факта, че когато България и Румъния се посещават от представители на Фронтекс и на Европол, срещите са винаги положителни, атмосферата е приятелска и се разменят подаръци. А след това, когато се съберат министрите в съвета, критиките към двете страни са тежки и непреодолими. Тоест, отвъд нашите намерения да кодифицираме, да регламентираме процесите и бъдещите си действия, трябва да има и една много голяма бдителност, за да не се допуска субективизъм, където е опасно да се действа и да се мисли субективно. Благодаря ви. Благодаря, господин Илчев. А сега господин Маринеско. А после докладчика им ще има думата отново. Mulțumesc. Spațiul Schengen nu are în acest moment un mecanism de urgență care să poate... Благодаря. Шенгенското, Шенгенското пространство няма механизъм за критични ситуации, ако една държава членка не спазва критериите. Мисля, че това е проблем, който се отразява на доверието в шенгенското законодателство. Въвеждането на граничен контрол всъщност е решение, което взема всяка държава членка без разрешение от общностните органи. За това ни е необходим общностен механизъм за повторното въвеждане на граничния контрол при тези изключителни ситуации. Когато се въвеждат гранични изисквания за граничен контрол, това трябва да бъде наистина последната санкция, която се приема. Последната възможност. Преди това трябва да бъдат изчерпани всички други възможности. Искам сега да се спра на значението на Фронтекс и на Европол. Решението за отновото въвеждане на граничния контрол трябва да бъде взето от съвета с квалифицирано мнозинство и да бъде подкрепено от комисията. Комисията играе важна роля при оценката на програмите, които трябва да бъдат обсъдени заедно с експерти на държавите членки. В това обсъждане трябва да участват и представители на Европейския парламент. Трябва да бъдат намерени компенсаторни мерки за онези държави, които са засегнати от повторното въвеждане на гранични граничния контрол. Що се отнася до разширяването на приложното поле, мисля, че това е възможно, обаче първо трябва да бъдат въведени съответни критерии за това. Председателя давам думата на Карлос Коелю, за да обобщи дискусията. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че изразената от колегите тревога съвпада с моята, а именно въпроси за контролите и участието на държавите членки и така нататък. Второ, същността на въпроса. Ние тук тръгваме от една и съща изходна позиция, а именно да признаем, че настоящата система на механизъм за оценка на Шенген, не, че тази оценка не работи добре. Защото партньорските проверки в крайна сметка доведоха до едно състояние, при което всяка държава членка намираше извинения за партньора си, за другата държава членка. И нямаме истински конкретни резултати с настоящата система за оценка. С изключение на тежките последствия, която, които, от които страдат страните кандидатки за Шенген. Като че ли едва ли не прилагаме две различни системи. Едната за кандидатите, а другата за вече настоящите членове. Така че имаме нужда от една общоевропейска, истинско европейска система и лидерството да остане в Европейската комисия. Някои колеги вече говориха тук за взаимно доверие. Да, в тези екипи трябва да участват експерти на държавите членки – и добрият резултат от тази система е, че ще има един общо европейски подход, като едновременно с това държавите членки ще участват. А ако искаме да изградим системата така, смятам, че ще успеем. Да имаме един добър механизъм за оценка. Някои от колегите говориха за някои нови критерии. Казала съм го и преди. разбирам притесненията, свързани с корупцията и организираната престъпност. Но смятам, че можем да постигнем компромис и че в този доклад може да се направи едно позоваване на проблемите, свързани с корупцията и организираната престъпност, само доколкото те пречат на прилагането на Шенген в настоящия му вид. Но в един правен текст ние не можем да надхвърлим това, защото нямаме правно основание да го направим. И също трябва да решим дали в правното основание на Шенгенското споразумение ние трябва да разширим това правно основание и да вписваме нещо друго. Аз лично съм, оставам отворен да приема всички предложения на колегите и да разширим шенгенските критерии. но единственото, което можем да направим е да говорим за корупцията и организираната престъпност, но само доколкото това засяга а, самата оценка по Шенген. Но разбира се, това си остава задължение на държавите членки да се борят с корупцията и с трафика. И в тази област, мисля, най-вече основно измененията на Моника Маковей, на Сара Лутфорд и на Тимоти Киркоп, трябва да намерим един компромис. Като знаем едно нещо. Корупцията и организираната престъпност трябва евентуално да бъдат поставени в този текст, но по този начин ще променим изцяло Шенген и ще го разширим към друг текст с въвеждането на тези нови критерии. И накрая И сега какво мисля, когато говорим за частичните контроли? Тези механизми за оценка могат да се прилагат само за един контролен, контролно-пропускателен пункт, т.е. не за цялата граница. Или пък да се прилагат само за един тип граница. Например, има някои страни, които имат проблем само с въздушните граници или само с морските граници. Сега, като цяло, се казва, че имаме добър контрол по сухопътните граници и въздушните граници, но не достатъчно добър по морските граници. Така че, следователно, евентуално можем да се опитаме да решим частично, частичните проблеми, т.е. проблем само с една от границите. И накрая въпроса с въвеждането на този контрол. Какво се опитваме да изградим. Опитваме се да изградим добър механизъм за оценка. С Европейската комисия начало, с участието на държавите членки и с прозрачност запред Европейския парламент. Какво ще се случи, когато се идентифицира проблем? Според мен и в измененията, които аз предложих, в момента в който се идентифицира проблем, трябва незабавно да го решим. И първата реакция ще бъде да се опитаме да помогнем на въпросната държава членка да реши проблема. С Frontex и с всички останали механизми, с които разполагаме, да се опитаме да помогнем. Но какво ще правим, ако проблема си остане? Дали ще си затворим очите и ще кажем, окей, направихме каквото можахме, Използвахме всички инструменти? Не, разбира се, че не. Ако проблема остане, в такъв случай всички са засегнати. Нарушена е сигурността за цялата Шенгенска област. Так... Така че, нека сега да не преувеличаваме да драматизираме. Сега, всяка една държава членка може да въведе граничен контрол. За всяка една от границите. Но това, което ние искаме, е да имаме общо решение. Ако една държава поиска такъв контрол на някои от границите, защо и другите да не го направят? Всяка държава има еднакви права. Нима всеки ще се страхува от партньора си, но ако партньор има наистина проблем и той не е решен, и европейските средства не са били достатъчни, за да помогнат, на държавата членка да си реши проблема, може би тогава ще трябва да вземем друго решение и да кажем, задържаме този контрол, този, тези гранични проверки. Като това ще остане в плюс, освен контрола по външните граници, разбира се. Факта, че това е последната ни възможност, последното средство, последното ни оръжие за решаване на проблема? Това е в отговор също и на целият демократичен проблем, на цялото демократично взимане на решение. И всички европейски институции трябва да участват. И според нас, ако ние не успеем да изградим един качествен механизъм, участието и на Европейския парламент, и на държавите членки да бъде ефективно, ако има една такава лоша оценка, ако ние се провалим, в такъв случай това означава, че ние не сме употребили правилно нашия мандат. Госпожо председател, и дайте ми още една минута за няколко заключения. Искам да благодаря на комисията за становището. Споделям повечето от коментарите. Всъщност знам, че повечето от измененията може би са стигнали твърде далече, но все пак можем да продължим да дискутираме и да търсим компромис между институциите. И последно, обращение към съвета. Разбирам, че председателството трябва да каже, да защитава позицията на съвета. Доколкото съм разбрала, те спряха да се занимават с проблема с правното основание и няма да разискват нищо друго, докато не се разреши проблема с правното основание. Искам да благодаря все пак на съвета и да им кажа, ако искат да променят правното основание, правят грешна стъпка по две причини. Защото всеки нов правен текст за механизма за оценка по Шенген трябва да бъде взет по процедура за съвместно взимане на решение. Няма начин да имате друг правен текст, само защото вашите държави искат да има нов такъв по Шенген и вие не създавате най-добрата обстановка за взимане на общо решение. Второ, дали, дори да стартираме съвместното взимане на решение, ще трябва да изслушате в такъв случай комисията. И аз не мисля, че справедливо и лоялно от ваша страна сами да си решавате да променяте правното основание, като пренебрегвате парламента в процеса по съвместно взимане на решение. Нито на политическо ниво, нито на юридическо ниво. Ние няма да останем без отговор и да стоим с кръстени ръце. Ние ще отговорим. Това е нашият отговор. Директен отговор на вашите лоши стъпки. Благодаря. You, Благодаря, Карлос. Съвсем. Бяхте съвсем ясен. Имаме също така изказване на правната служба, предвидено за следващото заседание през юли. И така, благодаря ви, колеги, за изказванията. А сега пристъпваме към последната точка от дневния ред, а именно по СЕПО, Европейския полицейски колеж. Това е дискусия, която последва от, отказа за освобождаване на отговорност за бюджета за 2008. Тази агенция също е по нашите компетенции. Поканили сме Ференц Бамфи, директора на СЕПО, за днес тук. Но преди да му дам думата, все пак нека да кажа, че той е новият директор на тази институция и е, много промени са се, е, вече са се появили, след, откакто той се е, е дошъл на този пост. И преди да му дам думата, накрая искам да кажа на колегите, задавайте точно конкретни въпроси, така че той да може да отговори и да ни каже повече относно последните дейности на агенцията. Да, колеги. Госпожа Матю, имате думата. А, вие искате първо да зададете въпрос. Добре, госпожа Матю. Мерси, мадам. Благодаря ви. Колеги, тук говорим за бъдещето на Европейския полицейски колеж за да, като продължение на работата на парламента в областта на бюджетния контрол. Ще припомня, че парламента отказа освобождаване отговорно за изпълнението на бюджета за 2008 година от полицейския колеж. И това е първият случай, когато това се, този отказ се дава на агенция и е радостно, че днес ще обсъдим това с членовете на комисията Либе, която отговаря за тази агенция. Радвам се, че имаме и подкрепата на новия е, директор. Така че искам да зная, че, че господин Банфи не е директора, а, е, който е беше по времето на, на периода, за който отказахме освобождаването от отговорност. Съгласно приоритетите на Стокскомската програма, Колежа осигурява подготовката на полицейските служители от държавите членки в областта на правосъдието, сигурността и свободата. Е, постиженията от Шенген изисква да имаме добре формиране полицейски сили за борба с престъпността. Но при сегашното състояние на нещата агенцията не изпълнява своите функции ефикасно. СЕПОЛ е много малка агенция, Персонала през 2010 е бил 23 души само, и функционира като по-скоро секретарият от една разпръсната по цялата европейска територия мрежа от служители. Този секретарият се намира в Дранси, на 60 км на юг от Лондон и това не привлича компетентни служители. Бюджетът е 45 000 евро за миналата година. Може би ще кажете повече подробности. И накрая има управителен съвет, който е твърде раздут, което още повече е, отслабва функциите на СЕПАЛ. Е, в този съвет са, държавите членки са представени от 3-4 е, души, макар че трябва да се взимат много тежки решения. Е, предлагам да ограничите участието на всяка държава членка до двама души, а, и даже по един представител би било достатъчно, както е в други агенции. За момента директора е парализиран от управителния съвет и затова трябва да се отнеме част от административното управление от управителния съвет, за да може да се повери на текущото изпълнителното управление, е, което да се поеме от секретарията защото иначе е, ще става въпрос за самото съществуване на СЕПОЛ. СЕПАЛ. Е, знаете, че е, Европел, Евроюст, ОЛАС са много изключително важни агенции, затова трябва да бъде запазено. Аз не искам да поставя под въпрос съществуването на агенцията СЕПОЛ. За нас тя, тя е изключително важна, но до момента тази ключова агенция за подготовката на полицаите не функционира както трябва. Знам, че сте направили съответните предложения, комисията обмисля и други предложения, но за мен специално сливането с Европол не ми се струва удачно. По-скоро мисля, че ако се засили ролята на СЕПОЛ, ако тя бъде преместена, защото поне в Брамсел мястото не е подходящо, поне днес. Чакам конкретни предложения. Знам, че правите усилия да заличите миналото, да забравите миналото, но смятам, че за нашата комисия Либе е важно да се премести агенцията, да се укрепи ролята и и ви пожелавам кураж в тази дейност. Yeah. Got... Благодаря. Имам искане от комисията да вземе думата, а след това ще дам думата и на директора на СЕПО. Uh, well, Благодаря. Е, добре, и сега мога да взема думата. Мислех, че накрая ще ме дадете, но няма проблеми. Относно въпроса с разглеждане на правната ситуация на СЕПОЛ е обмислена за 2013 година и ние изготвяме допълнителна работа за което трябва да се осъществи до преразглеждането на агенцията през 2013 година. Няма да скрия от вас, че в комисията размишляваме все повече за възможностите да ускорим тази промяна в СЕПОЛ преди 2013. И най-вероятно промените ще започнат някъде, може би преди лятото на следващата година. Разбирам, че докладчика смята, че ролята на Сепол е полезна. Радвам се да го чуя. Радвам се също така да кажа, че според информацията, която ни се дава от службата за инспекция на комисията, относно ролята на СЕПО. Този резултат дойде преди два дни. От името на СЕПОЛ вече е изчистено от всякакви правни и управленчески проблеми. Не така беше в миналото. И в това отношение искам да Поздравя господин Бамфи за всичко, което направи. Той наистина помогна много на агенцията. Комисията също има високи очаквания относно налагането на закона при СЕПО. Ние работим по изготвянето и прилагането на практика на европейските схеми е, за обучение, така както те са предвидени по Стохолмската програма, така че СЕПОЛ има много важна и интересна роля сама по себе си. И сега, когато агенцията изчисти своите финансови административни проблеми, е дошъл добрия момент да стартираме новата политика и да видим как тя ще се налага за близко бъдеще. Имаме голям набор от инструменти – но все пак, едно от основните неща е този, това функциониране да бъде познато на всички, които имат нужда от СЕПО, а именно да имаме такива обучения. За съжаление, не така е състоянието сега. Това е почти в сърцето на проблема. А именно, че на този етап – Имаме все още проблеми с познаването на агенцията. И така. Питаме се дали сега, когато агенцията има ясна роля и ефективно управление, дали не е дошъл до подходящия момент да помислим евентуално за сливане с Европол – и дали това няма да доведе до тежки последствия. Искам да чуя вашето мнение. Може би ще е странно, че сега, когато поздравяваме агенцията за свършената работа, ние реши, да решаваме е, фундаментални преструктурирани и сливания с Европол, нещо, което и самия Европол не иска. И Дори и това да беше добра идея, въпреки че аз силно се съмнявам, смятам, че парламентът трябва да си дава сметка за трудностите, когато свържим тези две агенции. Това не става от раз. Ще има нужда от преходен период, може би цели 8 години. И дори всичките 27 държави членки да се съгласят, нещо, което надали ще стане някога, Аз лично смятам, че ще бъде по-добре да се сръточим в защитата си, подкрепата си на все полза в бъдеще, да получи тя за бъдеще нужната структура, нужните ресурси, за да продължи да работи, да се приложат правилните обучителни програми. И още нещо, с което аз не съм съгласен с докладчика, Според информацията, която получих от секретарията на СЕПОЛ, няма проблем с набиране на персонал, поне на този етап. Да се живее в Брамсил, може би няма да се хареса на абсолютно всички, но пък някои може да, да го харесат. Но агенцията СЕПОЛ нямат практически проблем с набирането на персонал сега. Всичките постове са заети. И се питам дали наистина тук става въпрос за реален проблем. Това е. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на комисията. Един колега искаше да се изкаже, преди да дам думата на директора Моника Маковей. Uh, thank you very much. Um, I'd like to say благодаря. Искам да кажа няколко думи, свързани с евентуалното сливане с Европол. Искам да напомня, че имаше един доклад за активността на 2000, през 2009 и там комисията говори за евентуални обучения и евентуалното сливане. Така че това не е проблем от скоро, но със сигурност няма да има промени за няколко месеца. Било то в статута на агенцията или в съдебното сътрудничество. А няма и да намали разходите. Искам само да кажа нещо за дългогодишните финансови планове 2011-2014 и искам да кажа, че яснотата на тези планове е критикувана както от службата за вътрешен одит, така и от други европейски институции. И сега и се говори за нов менеджмент, за промяна на нещата и ние едва ли не им даваме последна възможност. Да, искам да ми кажете малко повече за яснотата на тези планове, дългогодишни финансови планове 2011-2014 и също очакваме външният доклад на, съда, на Сметната палата и искам да ми каже какво точно става за доклада за освобождаване на отговорност за 2010. И последната точка защо трябва да помислим за евентуално сливане, нещо, което отдавна се дискутира. Може би не означава, че трябва сега точно да спрем. Аз лично съм за сливане с всичките мерки, които това ще предизвика. И мисля, че най-добрият начин да се повиши ефективността и да се справим с всичките структурни и хронични проблеми е, е това. Няма да говоря за физическото разположение на агенцията да, но все пак да кажа, че за такива малки организации като СЕПО е много трудно да се справи с дълги и сложни процедури, свързани с процедурите за навиране на персонал. Виждате, че има много сериозни грешки и понякога тези грешки засягат директно набирането на персонал. И накрая, обещавам накрая, аз лично смятам, че едно евентуално прехвърляне на СЕПОЛ към Европол и в Хага може да бъде нещо добро, да има единствен, единствен контролен управленчески орган, а също така и по-добро разпределение на дейностите. И освен това и Евроюст, ще бъде там, ще бъде заинтересована. И така. Мисля, че ако искаме да имаме неща, които се променят в, реал... в реалност, трябва да дискутираме реални аргументи. Благодаря. Казва председателката. А сега давам думата на директора на СЕПО Ференс Банфи. Поздравяваме ви за свършената дейност, за краткото време, през което сте бил директор. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, първо, искам да благодаря най-сърдечно за отправената ми покана и за предоставената ми възможност да говоря тук за ЕПА. Това е първият път, в който аз бях поканен в комисията Либе. В комисията по економически въпроси съм бил по-често. В началото искам да кажа, че миналата година, в средата на февруари, аз встъпих в длъжност и получих едно много комплексно наследство. От административно-технически аспект трябваше да се справям с управление на кризи и да се погрижа да се спазват принципите на правовата държава, за да може да се гарантира професионален стил на управление. Проблемът на ЕПА възниква не от големината, а от лошото управление, от е, лошия менеджмент. И това проличава от е, достигнатото до момента. Миналата година беше кризисна за менеджмента, а тази година имаме година на консолидиране на постигнатото. Европейският полицейски колеж загуби доверието на Европейския парламент и лично аз смятам, че това трябва да бъде един от най-големите приоритети за СЕПАЛ да спечели отново доверието на парламента. Искам да посоча, че онези, които причиниха всички тези трудности и проблеми, вече не работят за СЕПАЛ, за Европейския полицейски колеж. В момента имаме 37 колеги, 26 служители на временни договори и също някои служители, които са на постоянен договор. Имаме служители от различни държави и членки, и имаме и други служители, които се финансират от СЕПАЛ. СЕПАЛ в оперативно отношение и в законово отношение е на много добра позиция и това се доказва от проведените одити. Ние започнахме миналата година с а, това. През 2010 година имаше проверка от Сметната палата, не бяха установени наредности или нарушения от а, правен характер. Освен това, имаше и одит за изпълнението на многогодишния план за действие, като заключенията от него са, че менеджментът на СЕПАЛ правилно изпълнява този план. Аз не съм бил принуден да възлагам провеждането на тези одити, но исках да бъда много прозрачен и за това ще предоставя и на вас доклада. По ваше искане Европейската сметна палата извърши одити. Всъщност става дума за два одита. Първо за изпълнението на многогодишния план, като тук заключението е същото, както и службата за вътрешен одит а именно, че многогодишния план се изпълнява правилно. Освен това, Сметната палата през май тази година проведе още един одит. Става дума за финансов одит за 2010 година, одит на човешките ресурси, а също така и на възлагането на обществени поръчки. Получихме много добра оценка, оценка много добър при одита нямаше критика, нямаше забележки по начина на нашата работа, по който работим. СЕПОЛ е изпълнила всички свои задължения своевременно и Европейският орган, Европейският обносман също установи, че нашата работа се подчинява на принципите на прозрачността, той стигна до заключението, че работата на СЕПАЛ е, е прозрачна и предлага цялата необходима информация на заинтересованите лица. Аз е, последвах е, препоръките на Европейския парламент за повече прозрачност и за това не само текущите обществени поръчки е, са публикувани, но и всеки има достъп до дейностите на СЕПАЛ. В многогодишния план по решение на съвета беше приключен доклада за 5 годишната оценка, изпратен на различните работни групи към съвета. Този доклад съдържа различни препоръки и мога да посоча, че всички работни групи към съвета по член 36, а миналата седмица и министрите направиха проверка на тази оценка, обхващаща 5 годишен период и е, се съгласиха с нея. Надявам се, че скоро ще дойде време, в което ние да сме в е, състояние отново да се радваме на доверието на Европейския парламент и да се насочим повече към текущната ни работа. Сега за смяната на нашето седалище, това е политически въпрос. Е, изграждането на СЕПОЛ е записано в решенията на съвета, т.е. решението се взема от министрите. Трябва да посоча, че това обаче е най правилно, защото Фактът, че има толкова незайти места в Сепал е свързано с седалището. Миналата година имаше повече от 600 кандидатури, повече от 20 кандидатури имаме за свободно място средно, а сега имаме едно место, което публикувахме, за което имаше 90 кандидатури. И това е, ни дава възможност да намерим подходящия кандидат. Понякога изготвяме и резервни списъци, защото имаме повече подходящи кандидати. Ние сме променили някои неща във връзка с управителния съвет и във връзка с вътрешния одит. Накрая искам да посоча, че сътрудничеството с органа за вътрешен одит, Европейската сметна палата и други органи се подчинява на критичен подход. Аз разбирам този подход, разбирам, че Европейския парламент всяка година очаква да се направи нещо, а нищо не се прави. Аз ще дойда отново и ще докладвам, че сме на направили абсолютно всичко. Госпожо председател, благодаря ми за предоставената ми възможност да говоря пред вас и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. благодаря, господин Банфи. Благодаря за детайлната информация. Ако няма други желаящи да вземат думата, в такъв случай просто можем да ви поздравим за свършената работа, за такъв кратък период. Много важно постижение. И благодаря още веднъж за дадената информация. Успех! Колеги, благодаря на всички. Това беше последната точка от дневния ред. Така че прекратяваме, закривам заседанието. Следващото заседание ще бъде на 12 и 13 юли. Благодаря. Приятен следобед.